Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 marca 2000. Обявявам подновяването на пленарното заседание на Европейския парламент. Пре... Становено на 24 марта 2010 година. Протоколите от последното пленарно заседание са разпространени. Имате ли коментари по отношение на протокола? Ако не, протоколът е прият. Сега нека да направя няколко съобщения. На 26 април ще изминат 25 години от Чернобилската ядрена катастрофа, най-голямата ядрена катастрофа в историята на човечеството. след изминаването на тези 25 години, почитаме паметта на нези, които загубиха живота си или все още носят страдат от последиците на това събитие. Съветските власти запазиха информацията за ядрения инцидент тайна и от света, и от собствения си народ. Нещо, което направи много трудно вземането на мерки за предотвратяване на отрицателните последици. По-късно Чернобил стана а, пример за международно сътрудничество в а, борбата с последиците от катастрофата. А днес хората в Япония се борят с последиците от цунамито и с инцидента в атомната електроцентрала в Фукушима. Друга болезнена информация. Преди, 90, преди една година 96 души загинаха в катастрофата в Смоленск, включително и ента на Полша и депутати. Един от тези депутати щеше скоро да стане член на Европейския парламент. Повечето от пътниците на борда на самолета бяха изтъкнати политици и важни обществени фигури в Польша. Аз познавах половината от пътниците в този самолет. Все още не се знае точно какво се е случило и какво е довело до катастрофата. Нека да почетем паметта на загиналите и да изразим съболезнования на жертвите. Европейският парламент реагира на случилото се с кандидатурата на господин Дейвис е, е, към е, и по-конкретно смъртната присъда, която ме е наложена в щата Джорджа, в Съединените щати. А, той обжалвал тази смъртна присъда, искала тя да бъде променена, но това а, не е било допуснато. Освен това, случващото се в момента в брега на Слоновата коста доста е притесняващо. Лорен Бакбо трябва да признае резултатите от изборите и да предаде властта. Призоваваме и двете страни в конфликта да се въздържат от задълбочаване на конфликта. Международната общност трябва да направи всичко възможно, за да може кланетата да престанат и всички участвали в тях да бъдат осъдени. Европейският парламент ще направи всичко, което е по силите му, за да постигне това. И накрая, що се отнася до корупцията сред някои членове на Европейския парламент в четвъртък след среща, след заседание на председателския съвет, получихте писмо от мен по тази тема. Предприемаме мерки в момента за изготвяне на етичен кодекс за представителите на интереси и лобистите. В 6.30 днес след обед ще има заседание на Бюрото на Европейския парламент и ще бъде решено как да се процедира по-нататък. Господин Никълсън иска думата. Имате думата. You, this... Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко души във връзка с убийството в Северна Ирландия на млад полицай на път за работа. Оставали са му само няколко седмици, за да получи необходимия ценз. За 22 години като евродепутат съм имал много поводи да осъждам терористични актове. Мислих, че това е в миналото и няма да ми се наложи повече да го правя. Искам да кажа още един път, господин председател, че ние изразяваме своето съчувствие на семейството на младеж, който е имал пред себе си добро бъдеще. Искам да кажа, че е ясно, че това е бил ясен опит да се дестабилизира още един път мой регион. Обеден съм, че огромното мнозинство граждани в Северна Ирландия не искат да се връщаме нито сега, нито когато и да било в бъдеще към миналото. Хората достатъчно са страдали. Нямам никакво съмнение, че това, което се случи, събужда тъжни спомени. Искам да изразя своето съчувствие и съболезнованията си към семейството на загиналия младеж. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че аз излязах с декларация по този въпрос вчера сутринта в която осъдих този акт. Става дума за млад човек и изразих надежда, че Северна Ирландия ще живее в мир, така както живя през последните години. Можете да намерите моята декларация на интернет страницата на Европейския парламент. Госпожа Деброн има думата. Разбирам, че става дума за процедурен въпрос. Става дума за убийство на младеж с, с бомбен атентат. Той се присъединил към новата полицейска служба на Северна Ирландия, заради което е бил наказан. Това е е, тежък удар не само за него и семейство му, а и за гражданите на ирландците, онези, които са извършили акта, са имали е, за цел да се спре е, напредъка. Искам да благодаря на председателя на парламента за това, че изрази своите съболезнования и съболезнованията на парламента към семейството на Ролан Кер. Аз искам да изразя своите лични съболезнования и искам да осъдя този атентат. Господин Галахар. Господин председател, нека първо да ви благодаря за това, че изразихте съдителната позиция на Европейския парламент вчера. Искам да подкрепя казаното и от господин Кълсен и от госпожа Дебрън виновниците за това престъпление трябва да бъдат заловени и ние трябва да дадем пълната си подкрепа за това. Мирният процес в Северна Ирландия течеше добре благодарение и на подкрепата на Европейския съюз. Всички в Северна Ирландия, всички в Ирландия осъдиха това ужасяващо убийство. И мир на пръха на младия полицай, който загина. Надявам се, че ще бъде да е направено всичко възможно, за да продължи успешно мирният процес. Благодаря. Господин Ерн Штрасер има думата. Извинете, господин Ерн Штрасер се отказва от своята